Председател. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy Добър ден, дами и господа. Преди да започнем гласуването, бих искал да дам думата на Нуньо Мело, от а, Португалия, който иска да направи едно лично изказване. Is мистер Мело. Господин Мело тук ли е? No. Okay, so let's proceed with the... Тогава да преминем към гласуването. Ще говоря полски. Дами и господа, разполагате с документите от вчера. Имате ли някакви възражения, мнения? Не. Става дума за протокола. Протокола е приета. Сега нека да гласуваме.